evening, Mr. Chairman. Уважаеми колеги, Ich würde Ihnen folgenden Vorschlag machen. Искам да ви направя следното предложение във връзка с дневния ред да кажем, да започнем с а, кратък разговор за резултата от референдума в Швейцария, след което да поговорим за последните събития в Босна и Херцеговина. През уикенда имаше такива в Сараево. Аба. Така че, ако сте съгласни, нека да започнем с тези две теми, след което да преминем към обичайната си работа. А що се отнася до протоколите от миналите заседания, ще постъпим както винаги. Сега за Швейцария. Не знам дали има нещо под подобно с другите депутати, но рядко са ме търсили толкова много за интервюта, както ме търсят от сно. Решението в Швейцария предизвиква известно притеснение. Впрочем, резултата е доста на кантар и са натежали всъщност гласовете в немско говоряща Швейцария, в провинцията, там където има най-малко чужденци. Изглежда ксенофобията по странен начин там е по-силна, където не виждат чужденци. А големите градове от немскоязична Швейцария и а, френскоязична, са а, гласували по-скоро с не, но не и кантона Тичино, защото те имат малко по- особено мнение. Аз не знаех, че те имат, между другото, хора италианци, които всеки ден ходят на работа в Тичино. Според мен Европейския съюз трябва да се занимае с този въпрос, особено пък нашата комисия, защото той влиза в нашите прерогативи. За сега няма защо да реагираме изрично. Има си договори, те са валидни, а швейцарското правителство е длъжно в рамките на 3 години да направи конкретно предложение. Едва тогава ще се разбере как ще се постъпи, защото те де-факто са членове на вътрешния вътрешния пазар и свободното движение се отнася и за Швейцария. Иронично казах в едно интервю, можем да се разберем да няма повече е, свободно движение за работници, но да има свободно движение за капит, капитали. Но тогава ще махнем и свободното движение за капитали, но подчертах, че се шегувам, разбира се, за да не ме разберат погрешно, но и в Германия ще възникне проблем, разбира се, в връзка с укриването на данъци в Швейцария. Това, впрочем, също беше иронична бележка. Така че, кой знае какво място за особено вълнение няма. Продължаваме да сме в контакт с швейцарските колеги. Комисията по външни работи на швейцарския парламент, която ни пости миналата седмица е под ръководството на човек, който е беше един от инициаторите на а, референдума. Най-важното е да се знае, че няма да се практикува избиране само на най-добрите парчета от баницата. Има неща, които са залегнали в Лисабонския договор и не могат да бъдат денонсирани едностранно. Затова правните предпоставки са съвсем други. Сега в Великобритания се говорят едни неща, които в случая са неприложими. Така че, а, доколкото има притеснения за свободното движение на работници от Европейския съюз към Швейцария и, и връзката с резолюцията ни от преди няколко години, месеца, извинете, за опасността от злоупотреба със свободното движение е основание за медиите да се спират най-вече на случаите на злоупотреба. Сега никога не може 100% нещата да са чисти. Е, така че трябва да кажем и на своите граждани, на своите избиратели, че е, са много по-малко случаите на злоупотреба, е, за да не се подхранва антиевропеизъм. Това предлагам като наша позиция по швейцарския въпрос. Има ли желаящи да се изкажат? Благодаря, господин председател. Сега вие казахте, че сте се шегували, аз пък се надявах да сте го казали сериозно. Ако говорим за свобода на движение на капитали и останалите три свободи, все пак не можем да вземаме за предлог злоупотребите и да отменяме една от четирите свободи. Имаме повече от 170 двустранни споразумения с Швейцария и нито едно за банковата тайна. Те са в областта на транспорта, на други сектори. Но така или иначе Швейцария е част от нашия единен пазар с много малко изключения. Сега Швейцария заплашва един от основните принципи и ние сме длъжни да реагираме. Не можем да чакаме три години да видим с каква оферта ще излезат швейцарците. Разбира се, че трябва да е, спазваме демократичните е, принципи. Разбира се, че трябва да уважаваме резултата от един референдум, което е всенародно гласуване. Слушате ли ме? Пита ораторката. Мисля, че непременно трябва да има някакво становище на нашата комисия, в което да се изтъкват принципите на нашите взаимоотношения с Швейцария и да се каже това, че не можем да поставяме под съмнение четирите свободи. Благодаря. От името на либералите искам да кажа, колко много съжаляваме, че се получи такъв резултат от референдума. Може би може да се обърнете към политиците да изготвят някакъв коментар, където се отразяват пълните е, последици от всичко това. Аз лично не съм наясно какво ще се случи примерно с програмата Еразмус сигурно ще има и други области, е, където ще има последствия. Така че ако може да се очертае всичко това, което ще последва, ще ни помогнат по този начин и в нашите разговори с швейцарските ни колеги. Благодаря, господин председател. Искам а, изрично да подкрепя вашата линия. Нека да не реагираме прибързано. Нека първо да обсъдим нещата по-задълбочено. Аз лично разбира се съм на мнение, че а, се извършва нарушаване на договорите и европейското право, така че не бива да правим отстъпки, но във всички случаи е, трябва да сме наясно че решението вследствие на референдума е, че в рамките на три години швейцарският законодател трябва да излезе с проекто за закон и ние трябва да призовем този законодател да уважава международното право и да не прави разлика между основните права във връзка с свободата на движение. Ако сега реагираме прибързано, ще налеем масло в огъня на популистки сили и антиевропейски сили, които веднага ще кажат, че трябва да има санкции, защото сега някой попита за програмата Еразъм. А, някой ще каже, че ние трябва да отвърнем с санкции. Аз също съм за следване на твърда линия, но тази твърда линия трябва да почива на много точна фактология, с която а, за сега не сме запознати, защото референдумът беше с нощи. Наистина трябва да изчакаме проекто закона, предложен от Швейцария. Е, е, Благодаря, господин председател. Може би е, колегите трябва да осъзнаем, че Швейцария е демокрация. И е заела позиция, която може би на нас не ни харесва, но ние не можем, те не са в Европа, в Европейския съюз и не можем да кажем да гласуват и отново и отново и отново, докато изкарат резултат, който на нас ни харесва. Така че е, там се следва една демократична процедура, има резултат, дори да не ни харесва, трябва да го приемем. И ако започнем сега да ги заплашваме с всякакви санкции, всъщност ще създадем повече проблеми, отколкото ще решим. Е, не знам, а може да се твърди, че е, вотът е бил такъв именно заради някои аспекти на нещата в Европейския съюз в северно в и страни на Европейския съюз картината е доста сходна, вероятно, с тази в Швейцария и смятам, че трябва да работиме умно и разумно, а не е, да удряме с юмрук по масата, когато решим, че е, може би по нашите представи нещо се е създал проблем и не сме получили резултата, който искаме. Нека да добавя че и в самата Швейцария има широки кръгове, които са стреснати от резултата. Учени, изследователи, току-що слушах по радиото един професор, че цялото уважение към нас като научен център ще се загуби, защото при тях работят 20% германци, 30% французи. Ако те си отидат какво? За съжаление, както ти, Елмар, каза, действително отхвърлянето на чуженците идва преди всичко от немскоязичната част на Швейцария. Но аз смятам, че не бива да се пеним излишно, само че да кажем сериозно, че какво и да са решили на референдума швейцарците, ние трябва да намерим отговор на това сега не бива да прибързвам, аз също мисля така. Благодаря и аз искам да кажа. С нощи, като, го гледахме, като ме глед... се гледахме по телевизия, жената, жена ми каза, че съм бил с много хубаво фишу. Но, както казаха преждеговорившите най-сериозно, нека да не изливаме и бебето с мръсната вода. 19500 са гласовете, които а, накланят везната. Но населението от по-низките слоеве а, печели много малко от економическите успехи, които се реализират. Сега от, на тях им се казва, че от Мюнхен, примерно, пристигат едни добре образовани хора, които ви заемат работните места. Това е популистко, разбира се, и е повлияло, но не и върху най-низките слоеве. Това, което повече ме безпокои, е, че трябва да се, да се покаже е, нашата твърда позиция във връзка с е, е договорите. Това обаче, което ме безпокои, е, е, което разказва е, Марин Люпен и другите националисти в Австрия и в Англия. Те просто яхнаха този резултат. Това много повече ме безпокои. Още веднъж казвам, трябва да уважаваме решението на швейцарския народ. То е съобразно с швейцарските закони, но трябва да внимаваме. И у нас има достатъчно популисти, които се обръщат днес за утре. Но и бива да се съобразяваме с такива ежедневни приказки. Нека запазим хладнокръвие, нека не призоваваме прибързано към санкции. Може би някои от грандовете на европейската политика щяха да постъпят по-разумно, ако бяха по-здържани. bin ich versucht, die alte Definition was zu tragen, aber das lasse ich lieber. Има една такава стара приказка за начина по който говорят баварците, нали я помнят? Не ами, мисля, че е много полезно да обсъждаме в подробности тези неща, но все пак е добре, е, че го споменаваме. Всъщност много съм съгласен с нашия колега консерватор, че подобни е, изказвания са по-скоро контрапродуктивни. Но е, не съм съвсем съгласен с неговото мнение и с мнението на партията му, е, когато е, те се противопоставят на задълженията по договорите ни. Е, в Обединеното кралство има немалко хора, които са готови да подкрепят съществуващите договори, не ги поставят повод въпрос. Искам да има реформи, не само заради гражданите на нашата страна, но и за всички граждани на Европейския съюз. И реформите са начина по който трябва да се процедира. Смятам, че и в нашата комисия ние трябва да сме наясно с това напълно демократично, разбира се, да се проведе референдум и да се е, уважават решенията ни. Не е наша работа да реагираме. Но а, е, ние имаме отговорности и права по международни договори. И ако не се изпъл... изпълняват съответните задължения, тогава е съвсем нормално да си използваме правата. Не смятам, че това е заплаха, е акт на международна дипломация very much. Also, ich halte den Vorschlag. Благодаря. Значи, най-добре е да видим каква е правната ситуация. Ако е, Швейцария наруши една част от договорите, то е, това ще се това ще окаже влияние в е, другата част на договорите. Това е ясно. Трябва да видим как ще реагира съвета, какви ще са автоматизмите там. И трябва да видим какви ще са последствията. На второ място би трябвало да покарим, поканим Селиван, да говорим с него, защото той бе наблюдател от страна на Европейския съюз. Нека чуем и неговата, неговите разсъждения. Е, да, господин Робърт, сър Робърт, е, това е демократично решение, но договорите са си договори. И ако една част от договора бъде анулирана, то другата част също трябва да е анулирана, поне това трябва да е възможност. В противен случай, в противен случай договорите нямат никаква, никакъв смисъл като, като такива. Силвио направи предложението да говорим с външната служба, с Националния съвет на Швейцария. Не знам дали да предприемем демарш в тази посока веднага или да изчакаме малко. Може би трябва да изчакаме седмица, две, и да организираме такава среща или в Страсбург, или в Швейцария през март. Нека помислим на спокойствие следващата седмица какво да направим и как най-добре от правна гледна точка да формулираме нещата. Но така или иначе би трябвало да позицията да ни е ясна, може би още до утре една-две странички да се изготвят е, с общите пунктове на нашата позиция, защото има много запитвания за коментари. Господин Вотсън също се застъпи за една такава процедура и да видим в последствие как швейцарците ще реагират. С течение на времето, може би ще е, имаме по-ясна представа какво да правим. А сега Дорис. В петък, след Страсбург, бях в Босния и бях заедно с представителя на културата. Открихме фестивала на културата в Сараево. Does it work now? Yeah. Сега е по-добре. И така, отново, в петък бях в Сараево и открихме културния фестивал в чест на 135 годишнината от края на военните действия. Имаше демонстрации в страната, които до тогава протичаха спокойно. Искахме да открием фестивала, но имаше малко хора, защото повечето не можеха да дойдат от, е, поради демонстрациите. Демонстрациите се случваха на 400 метра от там, където искахме да открием фестивала. Отложихме откриването за вечерта в театъра. До вечерта обаче мирните демонстрации се развиха в а, демонстрации с насилие. Имаше запалени полицейски коли, пожари, насилие. Никой не може да каже кой какво е направил, така или иначе тази демонстрация с тях беше злоупотребено. Но цялата година имаше проблеми в Босна и Херцеговина, в Тусла миналата седмица. Демонстрираха работонаематели. Те искаха да покажат своето недоволство от своето правителство в кантона. Знаете, че федерацията е разделена на две части. Едната се нарича Босненска федерация. Има 10 кантона с 10 малки правителства, с 10 министър-председатели, които повече или по-малко правят различни неща. Хората бяха недоволни, имаше демонстрации в е, Скопия също тази демонстрация отразяваше такива настроения в Мостър. Имаше демонстрация и то от двете страни, в хрватската и в босненската част. Имаше демонстрация пред кметството, значи ситуацията беше много неприятна в кантон Уна до Биач нещата бяха подобни. Министър-председателя на кантона бе тормозен в къщи, бяха, нанесли щети, бяха нанесени щети на неговия хотел. А сега хората бяха недоволни. И хората искаха да кажат, не бива да се продължава по този начин. Не бяха виновни само хулиганите. Не знае как се развиват нещата в момента. Някои министър-председатели се събудиха, някои подадоха оставка, други все още нищо не са разбрали и тълкуват протестите по друг начин. Много недоволство има за тези протести, но има и много междуетнически проблеми, които намират израз в демонстрациите. Това и казахме в нашия доклад който приехме в четвъртък. Правителствата не работят е, заедно и не се приближават към Европейския съюз по този начин. И това тормози хората. Е, хората сега се опитват да покажат своето недоволство, своето отчаяние. Не мога да кажа как е, ще продължат нещата. Аз е, нямам допълнителни новини до момента, но от години смятахме, че на правителствата трябва да се каже какви са им грешките. Хората трябва да кажат на своите управляващи а, какви са техните дефицити. Не само ние. В Република Сръбска имаше малка демонстрация, около 300 човека, но а, тази демонстрация се разпадна. Председателя на президента на Република Сръбска, заедно с Бозич, замина за Белград, за Белград Срещнаха се с Вълзич. И мисля, че всички са много напрегнати, защото е, тези демонстрации вероятно ще се разширят, ако политиците не реагират по друг начин. Има искането, съществува искане от хората е, да има предварителни избори, да не се чака до октомври. Не зная дали това ще се случи, но даже факта, че се говори за това, показва, че не знаем, ние не знаем откъде идват демонстрациите, кои, кой дърпа конците, дали наистина недоволството на хората движи демонстрациите или пък има някакви партийно-политически интереси, които заедно с хулигани, с хулигански прояви водят до тези демонстрации. А, радвам се от една страна, че ме прекъснаха в пленарна зала, когато се изказвах по този въпрос, защото последният ми, последното ми изречение щеше да бъде е, хората трябва да се събудят и да и да кажат на своите управляващи, че правят грешки. Радвам се, че бях прекъсната, защото можех да бъда обвинена, че съм призовала към тези демонстрации. Така или иначе, <clears throat> смятам, че недоволството идва от хората. Това е една ситуация, в която никой не се грижи за безработните, за образованието, за економически напредък. Нещата се договарят в рамките на етническите общности, има много пари, които потъват, има корупция, която се шири на всички равнища хората на улицата, шофьорите в такситата казват, ние сме една абсолютно корумпирана държава. Това е което казват хората и смятам, че те имат право. Трябва да, опитаме, е, да се опитаме да сме внимателни с средствата, които даваме за тази държава. Нека да сме внимателни, нека да видим на къде тръгват нещата и е, да подкрепим хората, които с достоинство излизат на улицата. И да кажа също така, че хулиганите не е това, което, от което има нужда тази страна. Е, Благодаря. Искам да подкрепя всичко, което каза госпожа Пак. Особено факта, че трябва да правим а, разлика между социални бунтове в едно тежко социално положение и едни чисто а, политически манипулации и опити да се изпратят определени послания и да се реализират политически цели посредством тези демонстрации, върху които очевидно вече е няма контрол. В Монстър е, се противопоставят е, източната и западната част, издигат се лозунги, които са твърде притеснителни и е, не би следвало едни такива социални демонстрации да прераснат в нещо по-опасно. Европейския съюз трябва да покаже, че че е готов да направи повече. Надявам се, че разговорите с госпожа Аштън ще бъдат достатъчно плодотворни. Не бива да се е, намесват каквито и да било форми на радикализъм. И парламента също изпрати ясно послание от миналата седмица в смисъл, че сепаратизма и радикализма всъщност спират Босна и Херцеговина и а, трябва да бъдат прекратени, за да може да получат техните граждани някакви надежди. Господин председател, искам да подчерта това, което казаха колегите и Дорис Пак. Миналия четвъртък говорих в пленарна зала за това, че е необходимо демонстрациите, протестите да продължат. Протестите всъщност започнаха като студентско движение преди доста време. Това беше нещо като възстание на младеща. В момента нещата ескалират. Е, смесиха се с радикалните групи събитията, но смятам, че е, тези предварителни избори няма да решат нещата. Ако се погледне и цялата ситуация ще видим, че ще се изберат същите хора, които и сега са на власт. Може би е, консистенцията ще е различна, но това няма да доведе до е, разлика в резултатите. Е, хората са почват да стават нетърпеливи. Много хора напускат страната, другите, които стават, се радикализират. И това въпреки, че инвестираме много средства там. Там има е, гражданска администрация, на която помагаме, имаме и военна подкрепа, която оказваме. Трябва много интензивно да се занимаваме с тези протести и също с факта, че не сме невинни, защото договорът от Дейтън и настоящата конституция приключиха войната, но няма правила за мира. Босненските политици и протестното движение сами няма да успеят да се справят с ситуацията. Ние отвън също няма да успеем. Затова смятам, че външната служба трябва да се занимава с темата. В противен случай нещата ще ескалират много и това ще е лошо. Wir kommen jetzt äh, zur normalen Tagesordnung. Das ist der äh, Haus. А сега да се върнем към дневния си ред. Това е бюджета за външната служба, докладчик по освобождаването на от, от отговорност за 2012 година е госпожа Де Урсика. Искате да кажете още нещо за Босна? Добре. Hvala, hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo ja bih poduprla kolegicu Doris Pak i, i... Благодаря. Искам да подкрепя колежката Дорис Пак и колегата Пасъл. И Искам искрено да ви призова да се опитате да разберете и да видите ясно какво се случва, да се знае кои сили действат там. Вчера се опитах да следвам събитията, слушах съответните духовни лица, изчетох всичко, което е написано в пресата и има много сигнали, че някои политически партии, не искам да споменавам имената им, действат енергично там. В Мостър населението от е, изтока където живеят мусулмани, се изнесло към западната част. Имало е пожари, разбивали със собственост, полицията не се е намесила. А, така че трябва да се разбере ясно какво се случва там. И утре се надявам, че ще можем с помощта на госпожа Аштън да разберем какво се случва малко по-добре и е, комисията по външни работи, а и другите комисии трябва да имат една по-точна представа за случващото се там. Трябва, разбира се, да се предприемат и конкретни мерки и да се види е, кой стои зад всички тези е, демонстрации, защото, приключвам, не става дума само за социални бунтове. Да, е, има и такива, но в никакъв случай не мога да кажа, че случващото се там е само социални бунтове. Sí, gracias, presidente. Pues en las distintas opiniones sobre el descargo. Благодаря, господин председател. Раз, действително, за освобождателната отговорност на Европейската външна служба има много становища. Първо мога да кажа, че ние положително оценяваме изпълнението на бюджета. Сметната палата не е открила съществени грешки, което се отразява и в становището. Но все пак има подадени 14 изменения, 6 от които от докладчика. Изготвихме няколко компромисни текста, един от, един от тях покрива пет изменения. В становищата се говори за работата на персонала на службата за външна дейност, за високото ниво на отговорност, за необходимостта за по-добър баланс между половете и географския происход, също така и за различните функционални задачи. Има подадени е, изменения в такъв смисъл от колеги. В е, някои страни, където няма представени е, двустранно европе... страните членки от Европейския съюз, смятам, че трябва да се възползваме от възможността да има представителства на службата за външна дейност – и страните да се възползват от тази възможност да използват службите на, на нашата агенция, дори заради това да се, пече, се економизират средства. За Панама и не само за Панама, Латинска Америка, като се има предвид е, къде се намира Панама в Централна Америка, т.е. между двете части на Америка, това е един удачен вариант. Е, също говорим за сигурността на представителствата на службата за външна дейност зад граница. Като цяло Основните е, възможности, които дава нашата службата за външна дейност за повишаване на информираността на репутацията на Европейския съюз трябва да бъдат използвани в максимална степен. Трябва да използваме всичко и възможности за съчетаване на усилията. В такъв смисъл подаваме компромис, който от, отразява именно нашите е, отношения, нашите отношения към службата за външна дейност. Следващият оратор, господин Салафранка. Да, благодаря на госпожа Мани за е, нейните две становища, които определено върват в правилната посока и които са в синхрон с препоръките на Сметната палата, както каза и тя. Изключително важно е сега, когато освобождаваме от отговорност, да отделим внимание на е, добре провежданите политики, като например прозрачността при управляване на ресурсите. Комисията управлява средства за дейности, за посредничество, за сътрудничество с международни организации. Нека не забравяме, че стават много сери... Е, става дума за много сериозни средства, включително средства, които отиват е, и към ООН. Така че ние трябва да приветстваме факта, че е, ние получаваме добавена стойност от дейността на службата за външна дейност. Благодаря на госпожа Амони за готовността и за сътрудничество. Нашата група е съгласна с е, изработените компромисни предложения, с които, е, зад които застават и останалите политически групи. Благодаря. Благодаря. Аз споменах само службата за външни действия, а трябваше да спомена и комисията. Имаме 10 предложения за изменение, компромис обхваща 3 от тях. Няма големи, големи проблеми с становището, с изключение на отправената критика по изпълнението на бюджета от страна на комисията. Недостатъците, посочвани от Сметната палата, са свързани с се дължат преди всичко на новия метод, защото сега вече се взема предвид и отчитането на стари задължения. Това, което ние пропоръчваме е да се подобри системата за контрол върху авансови плащания. Тук подкрепяме предложението на ЕНП. Освен това препоръчваме да се използват многократно материалите, използвани по време на наблюдателски мисии на избори. Тези материали наистина могат да се използват многократно, а в случая се констатира недобро управление на материалите. Примерно всички офис материали се оставят на място, част от тях. Могат да се подарят, разбира се, на НПО-та и на други, но да оставяме десетки принтери и компютри на място и да ги купуваме наново за следващата наблюдателска мисия, извинете, но не е редно. Освен това, искам да обърна внимание, че оскъдните финансови средства за външна дейност, за което многократно сме изказвали съжаление, изискват ефективно управление и много точно определяне на приоритетите. Само така в бъдеще ще може да се преодолее недостига на финансови средства. Благодаря. Thank you very much, Mrs. Muniz. Mrs. Госпожа Ятенмаки и добър ден от мен на всички. Kiitoksia. Neljä asiaa. Sitä ennen haluan kiittää rouva Münich. Искам да спомена четири неща първо да благодаря на а, докладващата за доброто сътрудничество, но има неща, които искам да изтъкна. Първо, средствата на Европейския съюз трябва да се управляват а, прозрачно, а, съгласно принципа на доброто финансово управление и никога няма да се уморим да повтаряме това. Освен това, искам да подчертая и следното. В нашата политическа група сме загрижени по отношение на проектите в държавите членки. Нямаме достатъчно информация за тях. Комисията трябва да се поправи в това отношение, защото трябва да се спазват принципите на прозрачност и законосъобразност има проекти, по които не можем да направим преценка преди да получим информация за изразходването на средствата. На трето място управлението на службата за външно действие поглъща доста средства. Според нас те са прекалено много в сравнение с средствата за други институции. Този момент трябва да бъде изчистен. И а, още нещо. Географският баланс. Върховната представителка в началото на мандата си каза, че ще съблюдава географски баланс и баланса по пол признак. А няма такова нещо. Ето защо аз много се притеснявам. И си мисля, че ако се въведе нов начин на управление, ще бъде много по-лесно да се спазват всички тези принципи, отколкото и е, така е по-добре, отколкото да се допускат грешки и едва след това да се коригират. Благодаря. Благодаря за вашето изказване. Има ли други желаящи? Ако не, госпожо Мнес, ако искате да ви дам думата за заключителни думи, благодаря. Да, определено се притесняваме от факта, че няма баланс и че има толкова много постове е, от високо ниво. В текста изрично говорим и за географския баланс. А, освен това, трябва да разгледаме и въпроса с равнопоставеността на половете, с представителите от нови страни членки. Като цяло това са именно безпокойствата, формулирани от нашата комисия и от парламента като цяло. Призоваваме за по-голяма отчетност и прозрачност, за повече проверки, не само за службата за външна дейност, но и за комисията. Така че определено съгласни сме с тази критика и я подкрепяме призоваваме да има и по-конструктивно съдействие. Не става дума само да даваме коментари, е, за да, който може да породи само засилване на недоверието сред гражданите, но и да си сътрудничим, да предлагаме конструктивни мерки и приеми, което мисля, че именно правим в нашето предложение с съответните изменения. Благодаря. С това приключваме дебата по тези две точки. И е, припомням на колегите, че утре ще гласуваме текста преди обед. Сега стигаме до следващата точка от дневния ред. Препоръка към съвета, комисията и службата за външна дейност за използването на средства за масови комуникации като инструмент на европейската дипломация. Разглеждаме проекто препоръката за втори път. Препоръката за използване на медиите в, като инструмент на дипломация преди гласуването утре преди обед и сега без други коментари давам директно думата на докладчика сър Греъм Уотсън, за да коментира а, текста и евентуалните компромиси. Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги, особено на докладчиците в Сянка за помощта, която ми оказаха при изготвяне на доклада. Считам, че текста, който ще подадем на комисията утре за гласуване е много подобрен спрямо първоначалния, който бях подал и е, съм искрено благодарен на докладничиците в Сянка за помощта и конструктивизма, с който подходиха. Считам, че е справедливо да кажем, господин председател, че сред политическите партии има пълно съгласие, че трябва да има независими европейски е, медии, които е, да разпространяват ценностите в Европейския договор, както вътре в Европейския съюз, така и в страните, в които имаме външни отношения. Защото когато ние имаме програми предназначени за извън Европейския съюз, ще можем да разпространяваме в по-голяма степен и нашите ценности, демократични, изискваните ни за свобода, за по-голяма, по-добро качество на информацията, за обективност – и в такъв смисъл призоваваме съвета и службата за външна дейност, както и комисията, да формулират един конкретен подход за европейските медии като част от стратегията за външна дейност на Европейския съюз. И се надяваме, че по този начин ще създадем една среда в третите страни, които да дадат възможност за развитие на независими медии и ще подкрепим а, възможността на европейските медии да излизат с програми извън а, Европейския съюз с а, обективни и точни информации и новини. И е, това трябва да се върши независимо от влияние на политически партии, бизнес, акционери и така нататък. Трябва да се търсят използване на най-новите технологии, е, максимална широта на темите, за да се стигне до най-широка аудитория. Затова и призоваваме да има харта на европейските медии, където да се формулират ценностите и е, целите, като например обективност на информацията. Колегите се изказаха миналия път, много оживен беше дебата за това къде да се помещава Евронюс. В изменение 92 правим предложение сега за подсилване на възможностите на, за излъчване на Евронюс в Брюксел, а не да е, местиме седалището на Евронюс в е, Брюксел, просто за да може да има по-бърз достъп до информация и да са по-близо до центъра на вземане на решение. Интересно ми е какво мислят колегите по това предложение, преди да го представим на гласуване утре. Успяхме да групираме повечето от останалите изменения в компромисни текстове. В момента мисля, че те са и се надявам, че колегите ще е, се чувстват е, във възможност да ни ме подкрепят утре, за да можем да подадем текста за гласуване в пленарна зала на втората сесия през февруари. Благодаря. Госпожа, господин Салафранка има думата. Eh, Благодаря, господин председател. Господин Бреда е докладчик в Сянка, но той имаше проблем да пристигне в Брюксел. С други думи ще закъсне и ме помоли до този докато пристигне да говоря от името на нашата политическа група по доклада на Греям Уотсъм. Благодарим за доброто сътрудничество, особено за това в Страсбург миналата седмица. Моята политическа група е доволна от лото се е, е, сближаване на позициите по отношение на инициативите, които, за които се призевава в документа. Ние подкрепяме и шесте предложения за изменение на а, докладчика. Докладчика каже господин Бреда като докладчик в Сянка също е допринесъл за подобряване на първоначалния текст. Така че много се радваме, че и нашите идеи на нашата политическа група са били отчетени. Господин Бреда се радва най-вече за това, че докладчикът е диференцирал а, своята позиция по отношение на седалището на Euronews, казвайки, че това е деликатна тема. Да, темата е деликатна за нашата политическа група и трите предложения за изменение. Много се радваме, че, които ние внесохме, много се радваме, че са били приети. Радваме се, че и 108 и 111 изменение от, наш, от нашите са а, отчетени, а, особено предложението в връзка с външната радиослужба на Европейския съюз. Толкова имах да кажа от името на господин Преда, господин докладчик. Ние ще подкрепим вашия доклад утре по време на гласуването. From... Благодаря. Някои от социалистите и демократите искали думата? Ако не, господин Денис Маркър от Зелените. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчикът е, предимно и на докладчиците в Сянка за интересните изменения, които подадоха. Според мен е ние всички, независимо от политическите си пристрастия, искаме една стратегия за Европейския съюз, където да има независимост на съответните медии, да няма политически намеси и влияния и да се търси максимална обективност и максимално високо качество на изготвените материали. Що се отнася до политиката за сигурност, там и сътрудничество ние трябва да изтъкваме нашите демократични ценности и свободи, за които, за, за които се застъпваме. Подали сме няколко изменения, виждаме, че някои от тях са били прияти, други не. И по последното, което говорих за демократичните ценности и свободи, подадохме ред изменения, като целта беше да се сложи акцент именно на това, защото ние трябва да излезем с ясна визия пред е, европейските и международни ползватели на медии е, за това, кои са ценностите застъпени в нашите договори за разясняване на нашата вътрешна и външна политика, за нашите усилия за поддържане на правата на човека, защото всичко това трябва да се чува и, те трябва, и то достатъчно ясно. До известна степен съм разочарован, че нашите изменения не са приети и ви призовавам да помислим още по този въпрос преди гласуването утро. утре. Надявам се, че като цяло ще постигнем един добър окончателен резултат, защото въпросът е много важен. Господи Танък е, е докладчик сянка за екаре, но не го виждам някой друг. Госпожа Вержия от е, Обединената левица? Не, е и тя в залата. Добре, тогава давам думата на докладчикът Съргреям да обобщи. Благодаря. Благодаря на господин Салафранк и на господин Маркър за коментарите и, както казах от начало, за конструктивизма, с който работихме. И очаквам утре вота, за да можем да влезем в пленарна зала през феврари. Добре, благодаря. С това приключваме дебата по тази точка. А що се отнася до седма точка, искам да съобщя, че гласуването по единия подход и е, отражението му е, към, върху съгласуването на европейските външни дейности е отложено за 17. И ще обсъдиме въпроса в сряда. Сега преминаваме към точката препоръка към съвета, комисията и службата за външна дейност за стратегията на Европейския съюз за Иран. Докладчик е госпожа Монис де Уркиза. И обсъждаме проекто препоръката за пръв път. Може би си спомняте, че на 21 януари имаше изслушване по тази тема. Има и временно споразумение по ядрения въпрос благодарение и до голяма степен на усилията на европейската демо... дипломация. Това споразумение се изпълнява и сега трябва да направим оценка в кои области е редно да влезем в взаимодействие с Иран в по-голяма степен. Е, очаквам да чуя и е, наш, да изработим нашата позиция, за да я подадем на службата за външна дейност. Давам думата на докладчика. Благодаря. Сега при Иран може да кажем, че имаме напредък в европейската дипломация. Това е, може би, най-важният пробив на госпожа Ештън. Опитваме се да поощрим разумното развитие на отношенията с Иран, тъй като Иран играе голяма и много важна роля в региона. Европейският съюз е много заинтересован от стабилността на този регион. Това е изходната точка голям успех за Европейския съюз и от тук трябва да продължим нататък. Нямаме гаранция, че нещата ще продължат да се развиват по този начин. Смятам обаче, че ситуацията е положителна и това го казвам в моя доклад. Освен това, казвам, че не става дума само за заслуга на Европейския съюз, а от юни 2013 година, след изборите в Иран, има положително развитие и в рамките на страната, което също доведе до факта, е, да може да се приложи този подход. Подход за подобряване на отношенията с Иран и подобряване на отношенията на Иран с международната общност. Това трябва да се използва трябва да се използва и отношението на щатите към президента. Трябва да помислим и за досегашните санкции към Иран. Те могат да застрашат лабилния баланс, постигнат на 20 януари. Това означава, трябва да, че трябва да обсъдим различни възможности за действие и е хубаво парламента да изработи своята позиция. Не бива да мълчим, когато става дума за нещо толкова важно за международната сцена в Европа. Аз се спирам на три неща. Атомните въпроси, диалога по тези въпроси. Мирно решение на конфликтите. Няма альтернатива, друга альтернатива, освен мирните преговори по отношение на атомните въпроси. Мисля, че тази позиция трябва да обясним на съвета и на върховния представител и да ги подкрепим в техните усилия. Тук обаче трябва да се направи разлика между два различни аспекти. И имам предвид тук човешките права. В последно време ситуацията малко се е подобрила, особено по отношение на политическите затворници, те биват освободени, освобождавани, но има други неща, например отношението към малцинствата, към религиозните малцинства, въпроса със смъртното наказание, въпроса за положението на е, гейовете или спийките, Тези области също не бива да се заправят само защото сме постигнали определен определено разбиране по отношение на атомните въпроси. Ние винаги сме се интересували от човешките въпроси и правата на човека. Тези аспекти трябва да се подчертаят. Естествено, нещата могат да се задълбочат, може да допълни много теми, много да се задълбочат някои размишления, например ролята на Иран в мирния процес в Ирак, ролята на Иран в световната общност, стабилизационната роля на Иран в региона но е, всичко това не може да намери място в тази препоръка. Обаче един конструктивен елемент не бива да отсъства в препоръка, от препоръката. Например, нови теми и аргументи, които да обогатят отношенията между Европейския съюз и Иран. Става дума за общ план за борбата с наркотиците. 80% от опиятите идват от Иран в Европа. Тук трябва да използваме всички възможности за сътрудничество с страната. Трябва да сме конструктивни, а не бива да сме ориентирани към заплахи и санкции. Трябва да останем бдителни и да поощрим развитието на диалога. И това е всъщност основният тенор на нашата препоръка. Благодаря, казва председателят. Някой от НП, който да замести господин Залевски, той е докладчик в сянка, няма. Тогава госпожа Кромбърг има думата от името на Зелените. Тя е също и ръководител на делегацията за Иран. Благодаря. Ние приветстваме този доклад. Той идва тъкмо на време. Е, важно е Европейския парламент да даде своето мнение по отношение на отношенията с Иран. Е, съгласна съм с докладчика че е успех за Кетрин Ештън споразумението по атомните въпроси. Иранският народ очаква положителни промени и мисля, че ние трябва да дадем сигнал, че ние отговаряме на тези очаквания, без да ги провеличаваме. По атомните въпроси, този, тези въпроси са все още много чувствителни и смятам, че е важно всички е, страни по договора да го спазват и да го прилагат. Трябва да има достъп до всички е, атомни и военни съоръжения. От друга страна, не бива да си затваряме очите за области, в които имаме разногласия с иранците. Има възможност в момента да се продължи диалога в подобни области, като например е, въпроса за човешките права. Представители на Комисията по човешки въпроси има Имаше разговори с представители от иранска страна и с представители от европейска страна. Мисля, че тук трябва да направим предложение. Хубаво е, че докладът задава някои репери, някои показатели. Това е доста практически ориентиран подход. Той ще помогне за сближаване на двете страни. Не бива да налагаме готови становища и представи по отношение на човешките права. Особено за тази област трябва да сме гъвкави. 80% от смъртните присъди се издават за престъпления, свързани с наркотрафик. Е, иранците са склонни да преосмислят тези смъртни присъди. По отношение на сигурността. Тук става дума за Саудитска Арабия, за Сирия. Трябва да вземем предвид факта, че иранците би трябвало да имат да формулират нова за себе си външна политика. И тук ние трябва да се обърнем към външната служба за съответен принос. Хубаво е да има представителство в Техеран на Европейския съюз за съответен координатор. При посещението ни в Иран получихме сигнали от всички посланици на държавите членки, че едно такова представителство е наложително. А сега госпожа Шахке има думата. Благодаря. Благодаря за проекто доклада, за изказванията на колегите. Мисля, че наистина този доклад идва на време да оценим стратегически отношенията си с Иран. Европейския съюз трябва да има една независима стратегия към Иран. Във вашите въведителни слова вие казахте, господин председател, че трябва да се направят повече неща, но въпросът е как да бъдат формулирани тези отношения и този подход. Атомните въпроси доминираха дневния ред, но се вижда, че има и други области, например откриване на европейско представителство, откриване на области за сътрудничество, например Кодекс за борба с тероризма, Кодекс за наказателно преследване. Въпросът е какво ще се случи след като военните сили напуснат Иран. Е, може да задълбочим сътрудничеството си в културната област и о приоритет за нас се остават човешките права. Нека се спре на някой предложения, които правя, трябва да кажем нещо по отношение на ограничения избор при изборите. Възможностите, които виждаме сега за по-добри отношения, тези възможности са доста ограничени, доста плахи тъй като тук става дума за систематично нарушение на човешките права. 17 000 хора са били екзекутирани в Ислямската република. Що се отнася до сътрудничество в определени области, смятам, че е важно да се подчертае сътрудничеството и дестабилизираният ефект а, на Хизбола в региона. Ние говорим за борбата срещу тероризма, но трябва да се говори от две перспективи като партньори за тази борба. Всяко сътрудничество по отношение на нелегална търговия би било плодотворно нелегалния трафик на наркотици. Това е също ключова област. И смъртната присъда в... в тази област. Надяваме се Иран да премахне смъртното наказание за това престъпление. Освен това, хартата, ратифицирана от Иран през 1966 година и последствията, които следват от тази ратификация, те също трябва да бъдат осветлени. Правата на малцинствата, е, те също трябва да бъдат подчертани. Всеки престъпник, всеки обвинен би трябвало да има достъп до правосъдие, до адвокат, има случаи на екзекутирани хора без присъда, без достъп до правосъдие. Е, трябва да настояваме за мораториум върху смъртното наказание, защото много често стават грешки и хора загубват живота си. Трябва да гледаме, да видим да, какви са възможностите за нас за продължаване на дискусиите. Трябва да се подчертае участието на представители на ОНЕ и сътрудничеството ни е с тях. Това са основните изменения, които аз мятам да направя. Съгласна съм, че това е много много ограничено оптимистично развитие. И се обръщам към колегите за техните, за техните предложения, защото наистина трябва да използваме благотворния момент, който е настъпил в момента. А сега господин Белтар има думата. Е, Благодаря, господин председател. прочетох внимателно текста на докладващата. Като бивш докладчик по, тези въпро... по такива въпроси, много добре знам, че на толкова малко място не могат да се поберат всички теми. Но ще бъда кратък. Гледайки текста в неговата цялост, съм загрижен за въпросите, свързани с атомната производство в страната. А що се отнася до външнополитическата и регионалната роля на Иран, също имам някои въпроси във връзка с доклада. Положението с спазването на човешките права, да, съгласен съм, че има някаква малка промяна при новия президент Хасан Рухани. Аз ще внеса обаче някои мои а, изменения. Сега, по време на дебата беше изтъкнат преди, преди малко проблемът с наркотиците в иранското общество. В Европа имаме същия проблем. А, може би ще внесем някакво а, изменение, защото изглежда, че Републиканската гвардия на Иван, на Иран а, като че ли е замесена в е, наркотрафика. Друг проблем. Е, от години Иран има проблем с бежанците от Афганистан. Наскоро в пресата имаше много хубав материал за това как се отнася Иран с афганистанските бежанци, които са и законни, и незаконни. Имайте предвид, че са засегнати милиони хора Четейки статията ми направи впечатление, че е, че Кабул като че ли размахва някак този въпрос като кос а, примеренето на сили с а, Иран, но така или иначе афганистанските бежанци имат проблеми в иранското общество. Може би част от тази проблематика трябва да намери място в доклада. Защо? защото от тези факти могат да се правят изводи за сегашната ситуация в страната. Да, има нов президент, обаче има и борба за власт между различни кръгове. Сега трябва да изчакаме президента Руани какво ще направи. Действително той ще потърси външно-политическа легитимност, но така или иначе иранският народ бива потиснат потискан, тъй че ще помисля за предложения за изменения, които разбира се да почиват на фактите. Не бива да забравяме фактите. Европейският съюз и САЩ превърнаха Иран в партньор, който сега има думата в атомния дискурс. От години се водят преговори за а, ядрената програма на Иран. Просто не бива да забравяме този а, е, про, въпрос. Благодаря, господин Белдер. Сега можем да приключим. Докладчикът е, иска ли да каже няколко думи? Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които се изказаха. Господин Салафранка искаше да добави нещо, казва председателят. Благодаря, господин председател. Е, Първоначално нямах намерение да взема думата, но господин Залески от моята политическа група, докладчик в Сянка, също сподели, че няма да може да участва в днешния дебат поради предизборната кампания в страната си. Просто ме помоли да заявя неговата готовност да продължи съвместната си работа с госпожа Мария Монис през първите две седмици от януари в е, Иран е имало 40 екзекуции. Това е въпро... И то обесвания. и това е въпрос, който непременно трябва да се повдигне. Важно е, според моя колега, да окажем натиск върху Иран в това отношение. Ето в ядрения диалог, например, има напредък, така че искам да обърна внимание на докладващата, че е необходимо, както казва нашият докладчик в сянка от ЕНП, да се разшири частта за спазването на човешките права. Много внимателно проследих това, което каза госпожа Шарке. Тя каза, че е, моментът е много важен от политическа гледна точка и че парламентът трябва да бъде оставен да бъде независим. Аз мисля, че парламентът все пак трябва да направи оценка на външнополитическия курс на санкции, който проведе външната служба. Наистина трябва да подчертаем, че са необходими усилия за подобряване на ситуацията с спазването на човешките права. Например, издаването на визата за специалния пратеник в областта на човешките права от страна на Иран. Това искаше колегата докладчик в Сянка от ЕНП да предам от негово име. Сега господин, е, благодаря господин Салфранка, госпожа Монис. Благодаря господин председател, благодаря на ораторите, които взеха думата. Моя текст, разбира се, е отворен за промени. Готова съм да приема предложения за изменения, защото бяха посочени изключително важни аспекти. Естествено, че страната не се е превърнала за една нощ от ад в рай. Не, просто а, е, текат положителни тенденции, т.е. процеси, т.е. нисходящата тенденция е прекъсната. Заради ядрения въпрос и въпроса за човешките права Иран беше в пълна изолация. Господин Белдер, сега сме постигнали известен напредък и не бива да си затваряме очите пред него. Това е напредък, който ме радва и се надявам и на по-нататъчни положителни стъпки. Разбира се, че резултатът е много крехък, господин, госпожа Шарке също го каза. но не бива да бъдем високомерни към Иран. Напротив, трябва да се възползваме от, всяк, от възможността да променим а, положението, както вътре в самия Иран, така и в отношенията му към Европейския съюз. Защото санкциите нямат за цел само а, да се замразят авуарите на а, иранските ръководители в Европа. Има и ембарко върху ирански нефт за Европейския съюз, което пряко засява нашите финансови интереси. Затова препоръчваме е, отмяната на някой от санкциите, като разбира се обаче държим да се изпълнят условията а, е, свързани с спазването на човешките права, така както се изпълниха те по отношение на ядрената програма. Госпожа Шарке, вие говорите за системно нарушаване на а, човешките права. Имам такава точка, това е точка Е, а, латинско в становището, а и в а, други пасажи от текста. Този въпрос също е подложен на анализ. Много от предложенията са свързани и с ядрената програма, но всъщност по-голямата част от текста а, на нашето становище е посветен на човешките права, както беше изтъкнато и тук. А, все още е прекалено много, например, са представителите на гражданското общество, които са по иранските затвори. Но съдебната власт е тази, от която зависи налагането на присъди и изпълнението им, а там все още са. мнозинството се състои от а, така наречените хардлайнери. Те се опитват да компенсират с отстъпки в ядрената област своята, своят твърд курс в областта на човешките права. но Противниците на Руани са онези, които държат да провеждат твърд курс по отношение на човешките права. Сега е момента да се възползваме от възможността да подкрепим Руани, който започна една тенденция към промени. И в становището си, може би, трябва да му обърнем внимание къде в Иран все още няма промени. Господин Белдер, специално към вас на времето. Вие бяхте докладчик за последния доклад, аз бях докладчик в Сянка, последния доклад беше много по-обширен. Днешният сегашния доклад поради новите условия трябва да бъде по-кратък. Миналата седмица в Страсбург парламентът прие доклад за Саудитска Арабия, където беше заличен един пасаж, в който се апелираше към Саудитска Арабия да подобри законодател... религиозното си законодателство а, и беше заличена онази част от текста, в която се казваше, че няма свобода на вероисповеданието в Саудитска Арабита. Също така последователни трябва да бъдем и когато говорим за Иран. Тук говорим за две страни, които се намират в взривоопасен регион на света. Там има и регионални е, конфликти. И, и, това е най-важното в момента за арабския свят. Това са двете най-важни страни в ислямския свят. Оставям на страни Израел. Говоря само за ислямския свят. И сега, ако нашият парламент си затвори очите пред това, че Саудитска Арабия не предоставя е, свобода на вероисповеданието, а за Иран направим обратното и започнем да изреждаме и е, малцинствата, например малцинството Бахай, което не може да ползва правата си, мисля, че ще прекалим. Трябва да бъдем обективни. Не можем да бъдем благосклонни към е, една страна в региона, а не и към друга. Трябва да бъдем балансирани, е, защото в противен случай доверието към нас ще се загуби. Да не говорим, че хардлайдерите в Иран отново ще започнат да доминират. И още нещо, доскоро в е, САЩ, в Сената се настояваше за нещо, което слава Богу сега отпадна, Настояваше се санкциите да продължат а, процесът на преговори да бъде прекратен. Не бива да се хващаме на този кабан, като Европейски съюз трябва да намерим нови пътища за диалог с Иран, като разбира се не отстъпваме от своите принципи, както по отношение на човешките права, така и на ядрената дейност на Иран. Но трябва да подкрепим онази част от дейността на иранското ръководство, която е положителна. Благодаря. Thank you very much, Рамунис. Uh, Благодаря, госпожа Мунис. С това приключваме тази точка от дневния ред. Е, крайният срок за изменение е вторник, 18 февруари, 12 часа. Okay. Here, so we... Господин Хоуит е тук което означава, че можем да започнем следващата точка регионалната роля на Пакистан и политическите му взаимоотношения с Европейския съюз. С господин Зала обсъдихме проекто доклада през септември миналата година, през декември, извинете, и давам директно думата на господин Холит. Благодаря, господин председател. Извинете, колегата ми, господин Зала, който не може да присъства в момента, за това аз го представям. Представям доклада от негово име с голямо удоволствие, защото винаги съм изп... бил много заинтересуван от положението там. Участвах и в делегацията на Европейския парламент там, която бе водена от господин Зала, тук в аудиторията, виждам и други колеги. Като основното послание е да подкрепим демократичния преход след първите законни прозрачни избори от близката история на тази страна. И по този начин се дава възможност на Европейския съюз да засили двустранните си отношения с Пакистан, казва докладчикът. Говори се за стратегически взаимоотношения, за е, възможността за търсене на стабилизиране на положението в Афганистан, за неразпространяване на оръжия и борба с трафика с хора. Има сериозни е, предизвикателства, разбира се, по причина на екстремизма. И ние е, се стремим да се е, наложи демокрация в регионите, управлявани от Фатах. Е, работим също за уважението на чове... за спазването на човешките права и за развитие. Търси се развитие на демократично отчетни е, институции и всички останали ценности, за които ние заставаме. В доклада също се препоръчва да се продължи помощта за Пакистан с програмата за общи преференции и с програмата за помощи за развитие, като се казва, че следва да работим и за политически диалог, сигурност и сътрудничество. Тоест да очакваме от е, нашите взаимоотношения да станат много по-откровенно политически и да допринасяме за консолидирането на демокрацията в Пакистан, защото така те могат да имат и много конструктивна роля в региона. Над 50 са измененията по доклада и господин Зала казва, че е готов да приеме голяма част от тях и ще ги подкрепи. Счита, че те ще обогатят съдържанието. Не, никой от измененията не поставя под въпрос основния, основното политическо послание и между отделните политически групи съществува много високо ниво на съгласие по тях. Пет основни са компромисните изменения, свързани с неразпространение на ядрени трафичните оръжия, борба с трафика на хора и спазване на човешки права. Докладчикът не очаква, че ще има големи противоречия е, и иска да благодари на всяка от политическите групи за отличното сътрудничество и подадените изменения. Утре ще се гласува текста, но ако имате въпроси, аз с удоволствие ще ги изслушам и ще се опитам да отговоря. Благодаря, Ричард. Сега давам думата на господин Гала, докладчик Сянко от НП. Благодаря. Благодаря на колегата Зала за този доклад. Той е то докладът осветлява всички аспекти, които се отнасят за, до Пакистан това е един регион, много специфичен, където се намира страната. Описват се ясно възможностите за сътрудничество между Европейския съюз и Пакистан. Пакистан е признат партньор на Европейския съюз. Акцентите според мен са също правилни. От една страна се говори за сътрудничеството за развитие. Набляга се на образованието, това винаги се прави, правилно е. На второ място се споменава подкрепата за демокрацията. Радвам се, че има напредък, че имаме свой принос парламента, не само при наблюдаването на изборите, но и при последващите дейности. И на следващо място ОСП Плюс потенциала за разширяване на търговията. Говори се и за условията на място, които са свързани с ОСП плюс. Например, условията на труд, недискриминация на жените и момичетата и така нататък. Според мен всички аспекти са споменати правилно. Тук и там имаме някои забележки. Например, когато става дума за връзките между Пакистан и Китай. Естествено, регионите трябва да се стабилизират и когато имаме изречение като не бива да се подкопава, то в такъв случай се получава впечатлението, че китайско-пакистанските отношения подкопават е, развитието на региона. Може би такива формулировки трябва да бъдат премахнати и да се уточни, че тези отношения служат за стабилизирането на региона или поне това се очаква. Е, такива формулировки могат да бъдат подобрени, в противен случай е, ние подкрепяме петте компромиса. Много е важно да подчертая, че компромис 2 е, е Важно да се запази такъв, какъвто е в последната си версия. Благодаря. Ще подкрепим доклада. Благодаря, Михаил, казва председателят. А сега госпожа Михайла Рай, представителя на външната служба, има думата. Um, thank you, uh, uh, thank you for the opportunity to speak. Благодаря, благодаря за възможността да се изкажа. Приветстваме доклада. Uh, и службата за външна дейност се радва, че има възможност да се сложи акцент на регионалната роля на Пакистан. Като цяло, според нас, е, доклада отразява основните проблеми. Е, споменаването на общата схема за преференции плюс е важно, защото това е нещо ново и се създава възможност Европейският съюз да разшири диалога с темите за човешки права, споразуменията за околна среда и за условия на труда. Също така се създават възможности с тази схема да се предоставят по-големи економически възможности за Пакистан на място. Европейският съюз е повтарял нееднократно, че има ангажимент в и то дългосрочен такъв за Пакистан и ролята на тази страна в региона е от ключово значение. Според нас ние трябва да се възползваме от всяка възможност да заявяваме своята подкрепа за Пакистан и за ролята, която потенциално те могат да имат в региона, както в, по отношение на економическия растеж, така и за мира. Благодаря. Ричард, заповядай. Съвсем накратко. Напълно приемам е, коментарите на господин Карло. 32 изменение от господин Зала и 30 също ще приемем. Ако сте готови да направим едно компромисно изменение в е, този смисъл, ще съм готов да отразя съображенията, повдигнати от колегата. Благодаря. Съобщението ми е, че утре ще гласуваме по доклада и с това приключваме точката и пристъпваме към последната точка от днешното ни заседание външната политика на Европейския съюз в, в, в един свят на културни и религиозни различия. Госпожа Якълнако е докладчик и давам направо думата. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, η έκθεση αυτή βέβαια έχει, προσλαμβάνει εξαιρετικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για την... Докладът особено интересен в контекста на вътрешната политика на Европейския съюз от последното десетилетие. Защото културните и религиозните различия се превърнаха в политически фактори. Принципите и ценностите на Европейския съюз винаги са били е, независими от културните различия, не са свързани с религия – и подобни е, теми обикновено не се вписваха в политическите тематики. Е, те отразяват просто основни принципи и ценности на Европейския съюз, защото човешките права не зависят от националността, от пола, и от религията. Всеки един има право да се възползва от тези права. Искам да напомня, че докладът поставя акцент върху принципите, на които се гради е, европейската политика. Каква е ролята на Европейския съюз, на международни е, форуми, какви са предизвикателствата от религиозните разлики – какви са влиянията на различните сфери на международната политическа сцена, каква е, е репутацията ни и е, как е, външната политика на Европейския съюз може да работи за тази репутация. Това са темите. Колегите подават различни изменения, работихме, за да направим около 15 компромисни изменения, които обединиха измененията, подадени от колегите. Е, тези компромисни изменения не включват всички изменения, подадени от колегите, е, но в дискусиите с докладчиците в Сянка се споразумяхме да направим още едно изменение – за положението на християните в трети страни. Доста голям брой изменения бяха подадени по тази тема и ние искахме да очертаем еди, едно общо компромисно изменение. Това е номер 16. Сега ще го изчета на английски. Violence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 е, либералите не са съгласни с това изменение. Социалистите и демократите го приемат. Алда също. Това са по, та... по темата а, християни. Те са упоменати, но не са изведени на преден план. Но ние не можем да си затваряме очите пред това, което се случва в различните страни. Сега не можем и да кажем само, че единствено християни биват преследвани, но е, примерно в Африка, без да споменаваме отделни страни, в Близкият изток, се наблюдава съвсем недвусмислено преследване на християните. И за това споменаването на християните е абсолютния минимум, абсолютно най-малкото, което можем да направим в доклада. И господин председател, това не е огромен проблем, но доклада и измененията са формулирани по такъв начин, че е, никой не може да ни обвини в пристрастност. Ние не казваме, че единствената религия, която трябва да бъде уважавана е християнската в никакъв случай. Считам, че сме доста обективни и външни наблюдатели и трети страни ще го тълкуват именно обективно. Просто ние искаме да кажем, че религиозните и културните различия не могат да бъдат повод или извинение за нарушаване на човешките права и за насилие. В никакъв случай. Като това е валидно и за Европейския съюз и извън границите му. Очаквам с нетърпение мненията на колегите. Сега давам думата на госпожа Любчева, докладчик Сянка. Благодаря, господин председателстващ. Бих искала да кажа, че <clears throat> понякога се създава впечатление, че културата и религията са независими области и те нямат пряко отношение към външната политика. Мисля, че с този доклад се доказва точно обратното, защото аз го определям като много важен на фона на динамиката на международните отношения в момента. На фона на това, че Европейския съюз в момента се стреми да се утвърди като глобален фактор в международната среда. Докладът е важен като съдържание, но според мен по-голяма значимост той има като политически ангажимент и като политически рефлекс. Политически рефлекс на парламента и на отделните групи, тъй като те работят за създаването на една международна среда, която води до общуване, до диалог, до толерантност, до взаимно уважение, между различни партньори, между различни групи, етнически, религиозни, културни и така нататък. И смятам, че това е, е едно много важно негово достоинство. Докладът отчита различни позиции. Ние сме различни политически групи, но аз искам да кажа, че беше проведено едно много коректно, така, коректна среща на докладчиците в Сянка. Ние проведохме много сериозно обсъждане в собствените си политически групи, за да подкрепим както доклада, така и голяма част от измененията. Една част направени в компромис и друга част, разбира се, ще бъдат гласувани отделно. Мисля си, че това е изключително важно, имайки предвид защитата, която всяка от нашите политически групи носи към Хартата за правата на човека, за фундаменталните права на, на човека и разбира се в това отношение вмъкването на религиозните и културни различия е изключително важно. По отношение на последното изменение, което ни късно получихме, но направихме необходимата консултация, смятам, че то не задълбочава някакви различия между религиозни групи, а напротив създава една реална предпоставка да се отчетат в момента съществуващите ситуации по отношение на натиск към, към християнството и към християнските групи. Мисля, че доклада а, постигна а, целта си и а, въведените изменения а, допринесоха да се открои ясно, че Европейския съюз работи а, против а, създаването и утвърждаването на фундаменталистки, на екстремистки групи и течения и движения и с това ние доказваме наистина, че работим за една изключително хомогенна международна среда, колкото и трудно това да се постига и колкото и трудно да бъде, да бъде в движението ни към напред на Европейския съюз. Така че ние подкрепяме, още веднъж ще имаме обсъждане до момента на гласуването в нашата политическа политическа група и смятам, че показваме един много добър и разумен диалог по отношение на целия доклад. Благодаря. Благодаря много, госпожо Любчева. Надявам се, защото гласуването е утре сутрин в комисията. И uh, now uh, Mr. Steer asked also for the floor. It's yours. Thank you, Chairman. Следващият оратор. Нека да започна с думи на приветствие към докладчика и доклада. Изчетения компромис според мен е много добър, важно е да се включи тази фраза. Ние подкрепяме и общата цел на доклада, която в края на краищата е да хвърли светлина върху факта, че няма да се приемат никакви форми на екстремизъм и радикализъм в външната политика на Европейския съюз. А що се отнася до компромис 13, където се казва, че Европейския съюз трябва да насърчава достатъчно отворена интерпретация на религиозните догми и достатъчно либералне тълкуване, тук бих предпочел малко да се даде повече езиково пояснение. Не мисля, че парламента или пък Европейския съюз има отношение към интерпретирането на религиозните е, догми, защото те сами по себе си не могат и да бъдат твърде гъвкави или е, отворени. Просто въпрос е да не се използват подобни догми за политически цели. А, мисля, че това е посланието, което ние искаме да изпратим. Смятам, че просто там трябва да изчистим формулировката, за да се разбере нашето позла... послание, за да не се създава впечатление, че се намесваме. Ние не можем да диктуваме а, поли... Естествено, че е, ние трябва да пратиме политически сигнал в такъв смисъл, а и не да коментираме въпросите за религиозни или политически догми. Благодаря. Мария, искаш ли нещо да кажеш? Господин а, председател, ние имаме компромисно изменение, което се съдържа в а, така, обединяване от а, моя документ и от няколко подадени изменения. И когато говорим за по-открито и приобщаващо тълкуване на религиозните догми или норми, Да, е, действително става дума за нещо по-общо, което идва от естеството на външната ни политика, защото тя трябва да се базира на борба за човешките права и да не зависи от политически или религиозни тъжнения. И е, на друго място в текста казваме, че религиозните и културни различия не следва да бъдат е, оправдание за екстремистка дейност. Така че аз е, не виждам по какъв друг начин можем да формулираме текста е, така както ни беше предложено в е, измененията и моя документ и не виждам и какъв е проблема, защото в края на краищата религиозните догми е, много често тяхното тълкуване се използва за политически цели и то обикновено е твърде тясно това се знае. В края на грещата всички религии имат своите догматични принципи. Именно по този причина те могат да бъдат използвани точно за такива цели. Така че не виждам защо трябва да променяме. Утре гласуваме доклада в нашата е, комисия. Ако няма други е, желания за изказване, това беше последната ни точка и за това ви пожелавам приятна вечер и ще ви видя утре сутринта. Приключваме днешното заседание. Благодаря.